Ако трябва, ще използваме чукчето. Не върху някого, разбира се. И така, да продължим. Ако започнем по-рано, може би ще се тръгнем по-рано. Така или иначе, не искаме да намаляме времето за дебат. Точка 9. Става въпрос за проекто бюджета за 2018, мандат за тристранната среща. Докладчик е Мортен Льокегор, който е тук. Редица от нас работили вече с Мортен по време на предишния парламентарен мандат по бюджетни въпроси. Радваме се, че ви виждаме отново тук Мортен. Добре дошъл отново в нашата комисия. Крайният срок за измененията е 2 май, 11 часа. Тоест на практика утре. Гласуването е на 30 май. Мортен, заповядайте да представите въпроса. Радвам се, че съм отново тук. Благодаря за милите думи. Много е хубаво човек да е отново тук в тази страхотна комисия. Имам усещане за дежавио, когато ми бе вменената задача да съм докладчик за бюджета, тъй като това вече съм го вършил. Това за мен е дежавио. Миналия път много ми хареса работата, така че и този път може би ще ми хареса. Предстои да видим. Така или иначе е хубаво, че се връщам. Съвсем накратко, основните акценти в становището. Аз е, съм се позовавал на заключението на комисията от миналата година. Няма нещо, кой знае какво ново, нищо сериозно. Смятам, че становището е балансирано, не е спорно, което е хубаво. А сега да се спра на някои въпроси. Съжаляваме, разбира се, че бюджета за Erasmus Plus по МФР се намалява от съвета на 100 милиона. Трябва да направим нещо по това, ако е възможно. Това е един от основните въпроси в нашата работа. Да видим какво можем да направим в това отношение. Знаем, че за Европейския корпус за солидарност са предвидени 58 милиона. И както вече обсъждах с председателя, трябва да се засегне този въпрос отново. Взимането на пари от Erasmus Plus ми се струва прекалено лесно май, че комисията има проблеми с намирането на парични средства. Още не съм стигнал до въпроса дали това е добра идея или не. Но ако ще се прави така, е хубаво да се обсъди какъв ще е източника на парите. Това също се споменава. На трето място културната субпрограма за Създател на Европа и FC за култура и образование получават 11-16%, което разочарова кандидатите и пречи на ефикасната работа. Ето защо искаме да се отпуснат повече средства на тези програми през 2018, за да се осигурят добри резултати от тях. Това е много важно, тъй като тези две програми са и в основата на нашата дейност. На следващо място Искаме по-голяма синергия между програмите за култура и образование. Искаме комисията да насърчава културата и образованието с превеждането на повече средства в началния етап на програмата. Също така Европейската година за културно наследство бюджет е 7 милиона – това са свежи пари, което е хубаво винаги. И не на последно място споменаваме и успеха на новия разказ за Европа, който е на финален етап. Както знае председателя, на последното заседание проведохме конструктивен диалог с комисията по въпроса е как да продължи разгръщането на този проект – за да видим как ще се впише той в програмите за периода след 2020. И така, както вие казахте, това, което предстои, Петнайсет хиляди знака са позволени за това становище което ни ограничава. Със сигурност има и много други важни въпроси. Очаквам с нетърпение дискусията с членовете на вашата комисия, за да вземем предвид това, което ще кажете. Благодаря. Äh, Благодаря. Нещо, което бе засегнато на заседанието на координаторите тази сутрин. Движение за учени, учени за движение. Тази програма това, което предлага комисията е един вид пилотен проект за този железопътен билет, който всички искаха. Днес обсъдихме по време на заседанието на координаторите, че не искаме да се премахнат пари от програмата Erasmus, за да се финансира тази идея. Само 2 милиона и половина е да, но 2 милиона е тук и там сумата става голяма. Еразмус не е някакъв общ фонд, който може да се използва за всякакви програми, които искаме да изпълняваме. Просто исках ясно да заявя това отново. И така, доклад се в сянка госпожа Слаевски. Дами и господа, много рядко сме свидетели на моментална подкрепа на казаното докладчика, но той засегна трите най-важни неща. И по тях сме съгласни. Но сега лошото е, че практиката сочи, че когато комисията ни даде пари, отнема други. И точно това е случая в момента. Обещаха ни парите за Erasmus Plus да се увеличат, Обещаха ни, че ще има повече пари за съзидателна Европа. И какъв е резултата? Това увеличение с 200 милиона е намалено с 100 милиона, т.е. 50 на 100. И след това не се казва за какво да се използват тези нови пари, има някои идеи. Имам следните притеснения. Първо, дали Erasmus Plus ще може да изпълни своята цел? Според нас трудно може да се защити тази програма. Много е трудно. Струва не че паричните суми отпуснати за нея са много скромни. Трябва или да се увеличи сумата, или да се намали намалението на сумата, което предлага комисията. Относно хубавата новина за Европейската година на културното наследство – много трудно ни беше, но успяхме да издействаме някои части да се финансират с допълнителни средства, но другата част ще се вземе по линия на съседателна Европа. Тоест, споделяме проблема с Европейската комисия и новината не е на 100% хубава. На трето място има друга програма Европейския корпус за солидарност. Честно казано, опасявам се, че тя може отново да се окаже финансирана от друга програма, както да речем Съседателна Европа. И два технически въпроса. Първо, трябва да сме сигурни, че няма забавения на плащанията. Говорим за малки органи. Всяка една забава на плащане е много тежко нещо за тях. Това са малки органи, малки агенции, на които им е трудно да намерят средства. Те не са големи бенефициенти, използват свостен паричен ресурс, своята дейност, не могат да си позволят да чакат много дълго плащания. Макар, че за нас в Европейския съюз тези суми са пренебрежими. И още нещо. Пилотните проекти са недостатъчно финансирани. Няма свежи средства за пилотни проекти. Трудно ние да се финансират е, сегашните пилотни проекти. Господин Чентили, Моргано, благодаря. Както казахте, Ще говоря от името на господин Моргана, който има друг ангажимент. Ще споделя неговото виждане по въпроса. Първо той ме помоли да благодаря на докладчика за становището, което според него е много добре структурирано. Относно приоритетите на бюджета за нашата комисия, имаме широк консенсус – Тези идеи, които ще нахвърлим, са в допълнение. Много важно е да се споменат следните два важни аспекта на Erasmus+. Плюс. Трябва да се централизира финансирането по ключово изискване 2 и трябва да насърчаваме възможностите по Erasmus по ключово изискване 3, както се посочва в доклада за изпълнение относно корпуса за солидарност. Много важно е да се включи текст, който обръща още по-голямо внимание на разграничението между доброволната дейност, не, значението на това понятие и професионалните аспекти. Ние не можем да заменяме качествени работни места с абсолютно безплатна доброволна дейност – относно Европейската година на културно наследство, което ще се гласува скоро в пленарна зала. Много важно е да сме сигурни, че финансирането е включено в бюджета въз основа на политическото споразумение, което е постигнато. Много трудно е за сегашната дейност на програмата за Създател на Европа. Много важно е да вземем преди творческия сектор ЕФСИ и съответните програми имат сходни цели, но при тях критериите за финансиране са други. Затова е от особено значение да насърчаваме взаимодействието между двете програми, за да се подпомогне този сектор, който е ключов за европейската економика. Това ще стимулира търсенето и ще доведе до економически растеж. Много важно е да отчетем казаното в специалния доклад на Сметната палата за младежката доклад... гаранция. Подценява се въпроса за предлагането. Ако той не се съчетава с съответното търсене, няма да има успех. Има хроничен недостиг на финансиране в европейския бюджет за култура и образование, което трябва да се отстрани, да сме сигурни, че разполагаме с собствени ресурси и не разчитаме на национални вноски. Това въжи, разбира се, и за многодишната финансова рамка за периода след 2020. Всички въпроси, които излагам, ще бъдат обект на внесени изменения. Сигурна съм, че политическите групи ще продължат да работят съвместно по същите въпроси, както през изминалите три години. Благодаря, госпожа Трипо. Благодаря на Питер и на Мортен за предложенията. Принципно споделям всичко казано, най-вече по въпроса за преразглеждането на годишната финансова рамка, където се възнамерява да се увеличи бюджет на Erasmus плюс с 200, после се намалява с 100. 50 милиона вече са отпуснати 2017 и ние не сме доволни от това събитие. И нещо друго, което не е ново, нашата комисия трябва да настоява новия корпус за солидарност да не се финансира от Erasmus+. За творческа Европа и Европа за гражданите бюджетът е много малък. Процент на успеваемост е много нисък, което е източник на разочарование. Кандидатите са и доста разочаровани. Трябва да има по-добра синергия между културните и образователните про програми EFSI и ЕСИФ. И това, което искам да добавя по отношение на корпуса Erasmus Plus и Създател на Европа трябва да има повече работа с мигрантите и бежанците. Трябва да използваме творчески средства, за да достигнем до тях, за да могат те да станат част от нашето общество. Можем да направим повече в това отношение и искаме то да е обезпечено с бюджетни средства, но и със съответната концепция че се нуждаем от повече политическа ангажираност по този въпрос. Благодаря. Джули Уорд за две минути. Благодаря. Съгласна съм с много от това, което се каза. Много важно е да продължим да инвестираме в изкуствата и творчеството, тъй като в крайна сметка така се да пестят средства. Ако инвестираме в добри културни програми, в културен обмен, Ние ще насърчаваме европейските ценности и ще осигурим приобщаване на гражданите, а не радикализация. Искам конкретно да спомена въпроса за Турция. Аз поддържам връзка с организации на гражданското общество, младежки организации, организации на творчески сектор в Турция. И смятам, че те не трябва да бъдат наказвани заради турското правителство. Трябва да намерим начин да продължим да финансираме и подпомагаме програми в културната сфера. Знам, че института Гьоте ще отпусне някакво първоначално финансиране. Ако може и ние да се включим, би било много хубаво. Благодаря. От името на комисията господин Фимайер. Благодаря, госпожо председател. Дами и господа, комисията иска да ви благодаря за подкрепата на тази важна програма в сферата на младеща, образованието и културата. Тази подкрепа е много важна, за да се постигнат резултатите за младите, за артистите. Много важно е, както казахте, да се отпуснат 100 милиона допълнителни за Erasmus Плюс. И ние съжаляваме, че трябваше да се намали първоначално отпуснато сума от 200 милиона. При все това ще се използват тези нови свежи средства в сферата на младеща и културата, където успехът, както казахте, не е толкова колкото се очаква. Има възможност за допълнително освояване на средства беше, беше решаваща вашата подкрепа за Европейската година за културно наследство, за което ние поздравяваме от отпускането на 4 милиона за поети бюджетни ангажименти. Също въжи и за Творческа Европа. При Еразъм Плюс имаме много добро освояване на бюджетните кредити на 100% за предходните години. За 2017 всичко се движи много добре в момента, когато програмата е набрала скорост. 2018 ще бъде програмата, която сме натрупали инерция. Ние искаме да се използват максимално разрешените средства до съответния таван – на ангажиментите, що се отнася до забавянето на плащания по поети ангажименти, няма такова забавяне вече. Ние изчистихме забавянето, което е натрупано, така че положението в момента е значително добро по отношение на кредити за поети бюджетни ангажименти. Както знаете, бюджетния профил на нашите програми буксуваше малко. Малко по малко се увеличават бюджетните кредити, кредити за Erasmus и за Творческа Европа. За 2018 има увеличение спрямо 2017 Творческа Европа по отношение на кредитите. Същото е и за Erasmus+. И в заключение, накратко за Европейския корпус за солидарност, както знаете, се изготвя правното основание. Целите ще бъдат одобрени от е, колегиума на комисията през следните седмици. Работим по този въпрос. Предвижда се новата програма да се финансира чрез пренасочване на средства от други проекти, частично, и с свеж финансов ресурс. Предвижда се пренасочване на средства от Erasmus Plus в размер на 100 милиона евро годишно. Е, корпуса няма да се отрази върху творческа Европа. Само това искам да добавя. Благодаря. Е, Благодаря за това, което току-що казахте за корпуса за солидарност. Надявахме се тези 50 милиона допълнителност, с които разполагаме, да се отпуснат за това, за което искаме първоначално да бъдат отпуснати, а не за нова идея, независимо колко хубава е тя. Мисля, че дискусията по този въпрос ще продължи така или иначе. Благодаря за това, което казахте. Приключваме господин Льокен съвсем накратко и след това продължаваме. с допълнителното обсъждане на бюджета, докладчика, току-що пристигна господин Муришин. Ще бъда съвсем кратък. Благодаря за изказванията. Както каза председателя, главни срок за, изпо... за изменение е 2 май, едната седмица. 30 май гласуване в комисия на становището. В средата на май ще бъде представен проект от бюджета от комисията Както казахте, ще обсъдим и Корпуса за солидарност и други въпроси. Ще разработим становище по този въпрос, който ще бъде обсъдено през юни и гласувано през юли. Това е графика. Очаквам бъдещата работа. Благодаря. Äh, Благодаря. Желая на вас и на докладчиците в сянка успех. Сега ще разменим мнение с главния докладчик по бюджета за 2018 година, господин Лаурешан. Добре дошъл. Мислех, че ще седнете до мен, но ако там предпочитате да седите, няма проблеми. И така, радваме се, че присъствате на нашето заседание. Интересно е да се запознаем с това какви са приоритетите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 разговаряте с всички комисии. Вярваме, че като главен докладчик и за вас е полезно да разговаряте с всички нас. Разполагате с 5 минути и след това ще дадем думата на нашия докладчик и ще ви запознаем с нашите е, приоритети. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, колеги, за това, че ме изслушвате, че ми давате думата. Както вие казахте, госпожо председател, аз посещавам в момента всички парламентарни комисии, така че да обсъдя политическите приоритети на парламента за бюджета на Съюза за едната година. Защото на пленарно заседание приехме доклада за насоките за бюджета за следващата година и там, а, там са заложени основните приоритети а, в първоначален вид. Сега очакваме проекто бюджета от страна на комисията да бъде изготвен в края на май, до края на май. И това ще е от значение за нашите е, преговори с, с съвета. Трябва да излезем с силна позиция, единна позиция, затова за мен е особено важно пък да съм запознат с вашите приоритети. Та, да, ще ви запозная с а, моето гледаще, но за мен е по-важно да чуя вие какво очаквате от мен. И какви са очакванията ви по отношение на преговорите с а, съвета и с комисията. Това е началото на нашето сътрудничество, на диалога между нас и след като комисията излезе с проекта бюджета си, ще ще е отново важно а, да чуем а, вашите мнения, а, за да кажете къде смятате, че трябва да настояваме на приоритетите, които сме заложили. Двата основни приоритета, политически приоритета за следващата година смятам, че трябва да са първо растеж и работни места и второ сигурността на гражданите. Мисля, че това очакват гражданите на Европа от Европа. Първо, работа, второ, сигурност. През последните две години, разбира се, е, бяхме изправени пред беженската криза. Всичките ресурси, които успяхме да заделим от е, Европейския съюз, е, го направихме. Африканския фонд, от фонда за беженците, идващи от Турция и така нататък. Но но това а, обаче а, ни костваше доста усилия и затова смятам, че първият приоритет, а, който трябва да поставим пред себе си е растежа и работата и работните места, укрепване на економиката, повишаване на нейната конкурентоспособност, повишаване на атрактивността за е, външни е, инвеститори, за, за инвеститори изобщо, защото това води до създаване на работни места. Инфраструктура, ин, иновации, малки и средни предприятия, подкрепа за предприемачи, най-вече младите предприемачи. А, това са програмите. Е, Хоризонт 2020, а, инструмент за свързване на Европа, а, е, малки и средни предприятия, както казах, също е, предприемачите и, малките, и младите предприемачи инициативата за младежите и, и Еразъм. Еразъм, е от голям, Еразъм е от голямо значение за мен. Вече 30 години действа тази програма. Тя е доказала своята способност. И второ, изследванията показват, че когато работодателите преценяват кандидатите, отдават приоритет на международния опит. Така че участието в Еразмус дава, дава опит на младежите, който им е необходим, а, за да се реализират по-успешно на пазара на труда. Добрата новина за Еразъм е, че а, при а, преговорите с, с съвета в резултат от а, преразглеждането на логичната финансова рамка, се пое ангажимент за допълнителни 100 милиона евро до края на този период, на тази рамка. Ние в парламента си свършихме работата, приехме всичко, което трябваше да приемем по преработването на логичната финансова рамка. Днес заседава съвета по общи въпроси и по искане на Обединеното кралство. Точката бе свалена от дневния ред, защото Обединеното кралство не иска да гласува по, по преработката на международната финансова многогодишната финансова рамка преди е, да минат изборите в Великобритания. Отлагането с два месеца не води до никакъв риск, не е опасно защото инструментите, които споменах, които са част от нея, няма да бъдат засегнати в рамките на два месеца. Но ако не се приеме рамката в сегашния а, си вид, това би вече породило риск за младежите, за образованието. Това е, това е опасност, която не бива да, да изпускаме от поглед. Така че в общ нас интерес е да отправим послания до съвета чрез всички а, канали и инструменти, с които разполагаме, че е важно съветът да изпълни ангажимента, който е поел. И мисля, че а, вашата комисия също е особено заинтересована въпросите на Еразъм и е инициативата за младежка заедост. Конкретни проекти в областта на културата и гражданството, естествено и, и на тези въпроси трябва да се отдели дължимото внимание. Едно нещо, което трябва да спомена е пан, са паневропейските а, мерки. Евронет Плюс е нещо, за което говорим ежегодно. Има финансиране, но няма а, надежно, предвидимо, дългосрочно финансиране. Трябва да видим дали комисията доколко вярва в жизнеспособността на този проект. Ако да, ако вярва, тогава трябва да се осигури стабилно финансиране, така че да могат да, могат да се правят и дългосрочни планове. Ако смятам обаче, че не е жизнеспособен проект, тогава, разбира се, финансирането трябва да бъде прекратено. И а, много бих искал да, да, да чуя и вашето мнение по Евронет Плюс. Ресурсите обаче, които са на лице, по а, трето перо са ограничени а, и всичко, което се разходва, трябва да сме сигурни, че то е добре оползотворено. А, говорих Говорили сте по-рано за предизвикателствата пред Евронюс, за Украина, за, за излъчването на турски, поради прекратяване на финансирането от страна на турската страна. Така че да, финансирането на Евронюс е нещо важно и, и трябва да чуя какво вие мислите по отношение на финансирането на медията. Има и други инициативи, разбира се. културното наследство 2000, Европейско културно наследство 2018, механизма за солидарност. Има нови приоритети, които а, трябва да се финансират чрез нови финансови ресурси, защото когато през 2013 година се споразумяхме по тази многогодишна финансова рамка, а, бяхме си поставили определени приоритети, но не бяхме предвидели бежанската криза, не бяхме предвидели предизвикателствата, пред които ще се изправим а, връзка с тероризма. Така че ако хората очакват повече от нас и правителството очакват повече от нас, ни трябват повече средства. Иначе бихме застрашили съществуващите вече проекти. По хоризонт 2020, например, при научно-изследователските проекти 30% е, е, 13% пада, пада финансирането от 19 по-рано. Това означава, че а, има много проекти, които в момента не можем да финансираме и е замразено, а, са замразени плащанията. Това засяга младите изследователи. А, да, бяха, беше необходимо да се направят някои ограничения в бюджета на Хоризонт 2020 година. И има, има много проекти, идеи, които сме приели и трябва да се финансират, като например европейското културно наследство, но трябва да се борим пред съвета тогава, когато възникват нови а, проекти, те да се финансират с нови средства, с отделни средства. 1,2 допълнителни милиарда евро допълнителни бяха предвидени за е, инициативата за младежка заетост. Тази година ще би трябвало да се освоят 500 милиона. Но, както казах, трябва да оказваме натиск върху съвета да не отстъпва от поетите ангажименти. По младежката инициатива, мисля, напълно съм съгласен, че младежката безработица е една от основните предизвикателства пред нас. Трябва да я намалим и трябва внимателно да се разпределят тези милиард цяло и 1,2 милиарда евро. Защото ние в комисията по бюджет се затрудняваме да, за разпределянето на, на ресурси, на средства. Особено тогава, когато има данни, че е, парите не, следи, не стигат до бенефициентите, че резултатите не са задоволителни и така нататък. Да, разбира се, трябва да продължим да финансираме инициативата за младежка заетост, но а, важно е. А, ако има пропуски в инициативата, тя да бъде усъвършенствана, да бъде променена за да можем а, да, да сме сигурни, че финансираме само такива проекти, каквито, а, само тези, които са успешни, които действат. И накрая а, пилотни проекти. Колкото по-малко приятни пилотни проекти а, предлагате, толкова по-лесно е за мен, само че не това ни е целта. Искам да а, предлагате максимален брой а, качествени пилотни проекти. Всеки а, пилотен проект обаче трябва преминава през предварителна оценка от Европейската комисия и крайния срок за пилотни проекти и подготвителни действия за предварителна оценка е 3 май. Трябва да изпратите за оценка и проекти, които са подадени, които, за които е кандидатствано миналата година и които са одобрени, но по които искате да, да продължи работата и тази година. И така, предварителна оценка първо от комисията се прави, след това ще направим, ще е, съберем нещата в един а, пакет и финансиране ще получат от а, проекти, които са оценени като категория А. Но очакваме и някой е, и нормално е да се очаква и категория Б да бъде финансиране, но не е, тези с по низка оценка. И така, 3 май е крайния срок – и е важна оценката на комисията. Това е от мен, госпожо председател. Е, а, сега с радост ще е, чуя вашите коментари и въпроси и, и а, също ще се радвам да продължаваме да работим и в, в хода на годината по-нататък. Благодаря. Благодаря за, за обстойния преглед на приоритетите. Много се радваме, че Еразъм Плюс е един от основните ви приоритети. Това е чудесна новина. И Мисля, че успешно ще си сътрудничим. Евронет Плюс за нас също е сериозен приоритет, но виждам и с вас. Тая година сме имали някои трудности с комисията. Комисията искаше да спре на финансирането на този проект. Та, ако има бюджетно перо, което е специално отредено за Европлюс, това би било много, много полезно за Европа, защото много полезно е свършено в Евронет Плюс. По отношение на Евронюс, току-що проведохме изслушване и разискване съвместно с Комисията по бюджетен контрол. Доста въпроси бяха отправени. Не всички въпроси, според мен, получиха задоволителен отговор но се опитваме да излезем с една единна позиция на Комисията по култура по въпроса за Евро. Нюс. Имам доста структурни проблеми, въпроси свързани с независимостта. Много от нещата, които чухме днес, не намерих за особено убедителни. Но те първа предстои да, да, да, да, да направим оценка на, на разискването, което проведахме. Това, което казвате за съвета, да не е добра новина. Трябва да следим какво ще реши съвета. Великобритания е за пореден път е, спира или забавя процеса. Добре е съвета обаче бързо да излезе е, с решение, за, за, за да не съжаляваме по-нататък. господин Льокегор, може би ще ви запознае с нашите приоритети като комисия. Благодаря. Няма да се повтарям. Аз ви запознах с приоритетите 5 минути преди да влезе колегата Мурешан, но може би трябва да кажа, че според нас можем да се споразумеем за повечето от нещата, които вие споменахте. Благодаря ви за това изчерпателно изложение. Мисля, че вашите приоритети съответстват на приоритетите в нашата комисия. Е, съпоставими са приоритетите, които ви очертахте и нашите. Вярно е, че Разъм Плюс беше с намалено финансиране в резултат на решение на съвета, но много добра е новината, че сега можем да обявим ясни приоритети за Еразъм Плюс. Това е всъщност най-важната програма, по която е работила нашата комисия. И аз миналия път участвах в разговорите за многогодишната финансова рамка. Е, мисля, че сега подемът ще бъде много голям. Това може е, да бъде ключ е, и за бюджетната комисия и оттам за целия парламент. Също така искам да коментирам дискусията за Евронет. Участвах до някъде напоследък а, в тези дискусии. Между 5, преди 5, 6 или 7 години дискусиите бяха абсолютно същите. И тогава мнението ми бе същото както и сега. А именно, Евронет е много хубав проект. Продължава няколко години. Извършени са няколко оценки на въздействието му и те показват, че тази мрежа е много качествена и от нея има голяма полза. Вярно е, че финансово изпитва някои затруднения, но това се дължи до някъде на Европейската комисия. Тя няколко години работи против инициативата, така да се каже. И тук има обаче добра новина. Мои източници е, ми съобщават, че нагласите в комисията напоследък се променят. Сега вече тя започва да утвърждава и да рекламира този хубав проект. Очаквани светло бъдеще. И би било добре да подкрепим всичко това с една качествена бюджетна линия, бюджетна статия. Инициативата с много ограничен бюджет и все по-намаляващ бюджет върши прекрасна работа в продължение на години. Време е да вземем категорично решение за нея. И моето впечатление е, че трябва категорично да я подкрепим. По отношение на Евронюс, подкрепям председателя. Не бих ви уморявал и не бих ви отекчавал с история. Но при Евронюс историята е така разноцветна, ако мога така да се изразя. Нямах възможност да участвам в изслушването с представителите на Евронюс, но ми се иска да се запознаем с заключенията, тъй като сме изпратили много големи суми пари през последните години, без да зададем въпросите, които се полагаше да бъдат зададени. В този смисъл трябва да бъдем по внимателни. Това исках да кажа. Благодаря ви. Благодаря. Има ли желаящи да се изкажат? Заповядайте, съвсем накратко. Това, което според мен е положително, е осведомеността. Много се радвам, че докладчикът е, е така добре осведомен за нашите приоритети. Това не ми пречи да се спра на един конкретен въпрос. Вие казвате, че сигурността е приоритет и за съвета, и за комисията. За мен обаче има нещо, което липсва, а именно необходимостта да се борим за сигурността като се борим срещу дезинформацията. Да, трябва да утвърждаваме всичко, което правят европейските институции, но европейската сигурност зависи от това да се борим с дезинформацията, с пропагандата, с порталите, които набират бойци за Сирия. Ние тук бяхме изготвили становище което ясно заяви, че за борба с дезинформацията трябва да бъдат намерени средства. Благодаря. Благодаря. Госпожа Трипан. Благодаря за вашето изказване. Искам да започна с общата цел на комисията работни места и сигурността. Аз винаги а, казвам, че това означава приобщаване опазване на обществото и екологична трансформация. Без образование, без културен ангажимент, без даване на възможности на хората, не можете да постигнете целите работни места и сигурност. Трябва да възприемем по-широк поглед към действителността. Не искам да повтарям това, което каза колегата Лекегард. Не бива да се вземат пари от е, Еразъм Плюс. Трябва е, за Еразъм Плюс да се отпуснат повече средства. Мисля, че това трябва да е категорично наше послание за бюджета за 2018 година. По отношение на програмата Европа за гражданите, ако искаме да постигнем целите си, да е по-открито обществото, да имат повече възможности мигрантите и бежанците, групите в неравностойно положение, младите хора, там трябва да има повече помощ. И също така има други въпроси, които са важни за нас. наградата за филм Lux Prize трябва да се ползва от по-добър бюджет, защото чрез филмите показваме много на младите хора. Даваме им възможност да гледат филмови продукции европейски и на европейски езици. И също така трябва да намерим средства, за да осигурим бюджета на Дома на европейската история. Това също трябва да влезе в бюджета за 2018 година. Благодаря. Благодаря за тези две уточнения за Lux Prize ние вече ще обявим следващото състезание, следващия конкурс. За сега не сме съвсем готови, но очаквам да приключим подготовката в срок. И разбира се, ще осигурим достатъчно финансови средства, за да има достатъчно финансово осигуряване не само за сегашното издание, но и за следващите. Господин Фимайер? Не. Господин Мурешан, вие ще имате последната дума. Благодаря, колеги, за всичко, което ми казахте за Евронет, за Евронюс, за Лукс Прайс, за Дома на европейската история. Записах си всичко. Еразъм наистина беше един от моите приоритети от самото начало всеки път, когато имам възможност да се изкажа публично за бюджета, споменавам това, защото съм истински уверен, че това е добра инвестиция. И не само дава на младите хора повече познания за други европейски страни, позволява им да упражняват езика, който са учили в училище или в университета, но им дава и умение да си намерят работа, те така научават повече за Европа, стават по-малко уязвими, по-защитени са от идеите на популизма. За Затова Еразъм Плюс е наистина добра инвестиция и остава мой основен приоритет. Очаквам мнението, което ще изготви ваши, вашата комисия и разбира се, очаквам сътрудничеството, което предстои през тази година. Благодаря ви. Благодаря за това, че дойдохте тук. Желая ви успех в пантатъчната ви работа. Разбира се, тук ние имаме много общи интереси и ви пожелавам успех, защото той е важен и за нас. И така, драги колеги, почти изчерпахме работата за днешното заседание. Гледам а, все по-уредяващите ви редици. Точка разни. Никой не е записал въпрос по точка разни. На 4 май ще имаме заседание сутринта от 9 до 12.30 и след обед от 3 до 6.30. Приятна работа! Председателката любезно благодари на преводачите. Искам да Питам нещо за програмата на четвърти. Тогава ще има откриване на, европейски, на Дома на европейската история. Ами ще се опитаме да освободим а, след обеда, за да участваме в откриването на Дома на европейската история. Разбира се, днес успяхме да отхвърлим доста работа. Не се наложи нищо да прехвърлим към дневния ред за следващото заседание, така че най-вероятно ще успеем да освободим след обеда на 4 май. Благодаря ви още веднъж. Председателката любезно благодаря и на преводачите.